Sí, a ver, vayan tomando asiento y vayan incorporándose. Много ви моля да вземете местата си. И извадете картите за гласуване, защото скоро ще гласуваме по електронен път. Ще гласуваме проекто бюджета. Мисля, че е време да започнем. No, sí, yo espero, yo espero un poquito, pero aquí poniéndose ya... Да, бих изчакала още малко. Bueno, buenas tardes a todos. И така, още веднъж добър ден на всички. Моля ви да вземете местата си и да се подготвите за гласуване. Най-сърдечно приветствам с добре дошли новите е, лица, които виждаме тук. Поздравявам, разбира се, и добре познатите членове, сътрудници, е, служители от администрацията, преводачи. Надявам се, започваме един плодотворен сезон и ще работим, както винаги до сега в нашата комисия, много успешно. Преди всичко трябва да одобрим проекта за дневен ред. Ако няма възражения по него, тогава дневния ред ще бъде прият, но виждам, че госпожа Добсън иска да вземе думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, за дадената ми дума. Преди да одобрим проекта за дневен ред, се обръщам към членовете на комисията със следния въпрос. Все по-сериозно става положението в североизточната част на Атлантика с Фрида. Говорих с редица представители на бранша и ми се струва, че в Затова смятам, че в точка разни трябва да отразим по един или друг начин този актуален въпрос. Благодаря госпожо Доц. Много се радвам, че поставяте а, е, този въпрос, който има голямо значение за а, е, всички нас. И в края на днешното заседание с това допълнение мисля, че е, никой няма да възрази да приемем е, дневния ред. Искам да предупредя и, че се е, излъчва пряко нашето заседание. Така продължаваме с приемане на протокола от предишното ни заседание от юли. Предполагам, че разполагате с протокола и ако няма възражения, то тогава е прият протокола от предишното заседание. Съобщения на председателя нямаме такива и затова продължаваме с точка пета. Гласуване по становището на госпожа Родост. Проекто бюджета в частта му рибарство. Госпожо Родост, искате ли да вземете думата или направо гласуваме? Добре, тогава направо преминаваме към гласуването. Първо, измененията в бюджета, а след това измененията по становището. И така започваме с изменение 6723. Изменение 6723 от госпожа Фрага. Моля, гласувайте. Мисля, че а, имаме един глас повече от заместниците. Така ми се струва. Координаторите казват, че са два. Не зная дали винаги техниката работи безотказно. Хайде да повторим още веднъж гласуването по изменение 6723. Пак имаме един глас повече при зелените. Какво става при зелените? Координаторът може ли да ни обясни какво става Аз и господин Бесети сме тук от зелените, други няма. Mr. и Ромева не са тук. Тук сме само двамата. Значи, може би пък сте привлекли е, новопосметен във вашата кауза. Сигурно няма да имате нищо против. Аз лично не съм сгрешила, но може би някой друг е, погрешка го е направил. Край на гласуването. 15 за, 3 против. Приема се. Следва 6708 и идентичното 6732 от докладчика. Заповядайте. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се единодушно. Следва изменение 6709 и 6736 от докладчика. Отново идентични изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се единодушно изменение 6710 и 6733 на докладчика. Две идентични изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се единодушно. Следващото изменение е 6711 и 6738. Пак две идентични изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следва две идентични изменения 6712 и 6739 на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следва изменение 6701 на господин Ферейра. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Следва изменение 6713 на госпожа Фрага. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Следва изменение 6702 на господин Ферейра. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Следва предложение за пилотен проект 6705 на господин Ферейра. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Две идентични изменения следват 6714 и 6726 на докладчика. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването единодушно се приемат. Две идентични изменения пак следват. 6715 и 6727 на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Единодушно се приемат. Следва 6716 заедно с 6728 на докладчика, две идентични изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Единодушно се приемат. Отново две идентични 6717 и 6729 на докладчика. Моля, гласувайте. Се Край на гласуването. Приемат се единодушно. Две идентични изменения 6718 и 6730 на докладчика. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приемат се единодушно. Следва изменение за пилотен проект. Номерът му е 6706 на господин Ферейра, който е вносителя. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Следва изменение 6703 на господин Ферейра. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 10 за, 8 против. Двама въздържали се. Следва бюджетен ред 110702. Три изменения има а, по него. Първото е 6704 на господин Ферейра. Първо него гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Продължаваме с следващите две, защото са идентични по същия ред 6719 и 6731 на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следва изменение 6740 по два бюджетни реда. докладчика моли за разделно гласуване тук и ако не възразявате, ще гласуваме на части. Първата част намаляване с 4 милиона евро. Направеното предложение, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега втората част увеличение с 4 милиона – Фред 11080502 за Агенцията за контрол. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 11 за, 7 против, 2 въздържали се. Продължаваме с 6720 и 6734. Бюджетен ред 110801. Две идентични изменения имаме тук. И те са за връщане към първоначалния проект за бюджета. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се единодушно. Следват две идентични изменения 6721 и 6735 на докладчика. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването. Единодушно се приемат. Отново две идентични изменения 6722 и 6737 на докладчика. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Следва изменение 6707 на господин Ферейра. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Следва изменение за пилотен проект. Е, номерът му е 6700. Вносителят е господин Ферейра. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Следва 6724. Пак пилотен проект, е, е, предложен от докладчика този път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 11 за, 9 против. Следва отново предложение за пилотен проект от е, докладчика 6725. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 15 за, 2 против. Продължаваме с гласуване на становището. Моля, гласувайте изменение 1 на госпожа Родост. Край на гласуването. Приема се 19 за. Следва компромисно изменение 1 от докладчика начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 17 за, 2 гласа против. Това означава, че следващите изменения отпадат. Второ. 5 не отпада. Всъщност, преминаваме към изменение 5 от госпожа Фрага. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Следва изменение 4 от госпожа Раймер с начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 10 гласа против, а 9 за. Следва изменение 6 от господин Гарига Поедо, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 12 гласа против, 6 за. Следва изменение 3 от господин Кадек. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7 отпада, защото е, това се дължи на компромисно изменение 1. Същото въжи и за изменение 8 на госпожа Раймерс и за номер 9 на господин Гарига Поедо. Минаваме към а, е, идентичните изменения 10 и 11. Първото е от докладчика, начало на гласуването. А, всъщност 10 и 11 отпадат тъй като е прието компромисно изменение 1. 12. то Изменение на господин Кадек. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 13 е из... съответно на 12 то и е внесено докладчика начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14 на господин Ферейра. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 15. Госпожа Раймерс. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 16-то изменение от господин Стивенсън съответства на изменение 15, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Следва изменение 17 от госпожа Левин. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Следва компромисно изменение 2 от докладчика. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Така, изменения 18 от госпожа Раймерс, 20 от господин Кадек и 19 от госпожа Фрага отпадат. Затова сега гласуваме по изменение 21 на господин Ферейра. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега параграф 6. Господин Кадек е автор на изменение 22. И е, той заяви, че оттегля изменението си, като подкрепя компромис 3 на докладчика. За това нека преминем към гласуване на компромисно изменение 3 от докладчика. Начало на гласуването. Край на гласуването. единодушно се приема. Това означава, че изменение 23 на Санчес Преседо, изменение 24 на госпожа Фрага отпадат и преминаваме към 25-то изменение на господин Кадек. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 26-то изменение на докладчика, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се единодушно. 27 на госпожа Родост, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 28, внесено от докладчика. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 29 на докладчика. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 30 на докладчика. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се единодушно. Така сега преминаваме към гласуване по становището като цяло. Начало на гласуването. Край на гласуването. Осемнайсет гласа за, без гласове против, двама въздържатели, двама въздържали се. Поздравления, госпожо Родост, браво и поздравления за стремежа ви към компромис. Надявам се, че ще съберете мнозинство и в пленарно заседание. Благодаря на всички, които участваха в тази работа. Така, стигаме до следващата точка в дневния ред. Следва проект на препоръка на господин Галагър за споразумението между Европейския съюз и Чили за запазването на запасите от риба меч в югоизточната част на Тихия океан. Не, каза председателката, извинявам се. Прескочих една точка. Сега преминаваме към изменяването на регламент на съвета 2187 от 2005 година във връзка с забраната на ограниченията за риболов на Писия и Калкан в Балтийско море. Балтийските проливи. Господин Гробърчик е докладчик. На 14 юли комисията е внесла документа си. Е, днес трябваше да проведем а, е, дебат, а, е, за да е готов с доклада си докладчикът на 29 септември. Така че незабавно давам думата сега на докладчика, а, за да можем след това да проведем дискусия. Благодаря. Госпожо председател. Да, имаме проект на доклад от комисията. Мисля, че този проект е с извънредно технически характер. Свързан е с забраната на риболов, в частност на писия и калкан. По точка 1 обаче е споменат един много важен въпрос, а именно – да се а, откажем от политиката във връзка с нежелания улов и изхвърления улов, а, нещо, което е било широко прилагано до сега. Това е а, много важен проблем, особено за държавите а, членки, които имат граница с Балтийския регион. А, това е много важен въпрос и за всички рибари, защото системата на нежелания улов а, е, много вредеше е, на рибарите и техните интереси и комисията многократно я е оспорвала. Искам да обърна вниманието ви на един конкретен факт във връзка с отказа от тази политика. Имаме проблем. Един от аспектите не съответства на самата идея за устойчив риболов. Какво имам предвид? Промишления улов на риба. Е, традиционният дребен риболов е едно нещо, но промишленият риболов е нещо съвсем различно. В първия случай, разбира се, трябва да се забрани изхвърлянето на нежелания улов. Всичко, което се улови, трябва да бъде записано, регистрирано и е, снето на земята, е, като след това бъде легално пуснато на пазара. Тук обаче има един друг проблем – той е свързан с промишления риболов. Имахме регламент 2026, където конкретно се урежда, че промишленият риболов не подлежи на никакъв контрол, конкретно в Балтийско море. Затова нашата работа е толкова важна за запасите те в момента са твърде намалени. Е, запасите на херинга почти са е, изчерпани и не трябва да допускаме по-нататъчно влушаване на ситуацията. Е, така стигаме до политиката във връзка с изхвърлянето на нежелания улов. Имам въпрос към комисията в тази връзка. Как предлага комисията да процедираме тук? Има ли комисията някаква представа за характера на опасностите, свързани е, с тази политика по отношение изхвърлянето на нежелания улов при промишления риболов? Както казах, става дума за много важен проблем. Той е важен и за треската. Е, рибата умира. Тя се лови на 30 метра. След това се изхвърля, съвсем ясно е какво става. И мисля, че е, тази практика трябва да бъде преустановена. Не може да има съмнение. Сега стигаме до писията и калкана. Тук храня някои съмнения, честно казвам. Направих известни изчисления. И като че ли само част от района на Балтийско море е, подлежи на тази забрана. Останалата част от територията е извън е, приложното поле на тъй наречения закрит сезон. Това са региони 25, 26 и 28. Там са 100 тона е, уловените количества. Те са почти пренебрежими. Няма нужда да се закрива сезона там, да се въвежда забрана. Обаче в тези региони все пак закрит сезон има. Има забрана за улов. Докато в други райони, като проливите Белти и протока Оресунд, там се е, ловят стотици хиляди тонове съгласно данните на Евростат, но няма никакви забрани за улов. Затова имаме известни съмнения. Аз имам съмнения, имам въпроси към комисията. Какво възнамерява да прави тя? Е, обшаров охронних... Е, а какво ще правим с този проблем за забраната? Какво ще, как ще подходим към различните региони на Балтийско море? Не трябва ли да преразгледаме концепцията за закритите сезони, за е, сезоните, в които уловът е забранен, по принцип? Искам също да благодаря на комисията за нейното сътрудничество е, Госпожа Ижа Бургес е човек, към когото отправям е, специална благодарност и се надявам, че сътрудничеството ни ще бъде така ползотворно и в бъдеще, както и до сега. Eh, благодаря. Сега ще дам думата на представителката на комисията, госпожа Борхес. Uh, uh, Благодаря. Що се отнася до забраната на избирателно изхвърляне е, с цел повишаване на качеството, промишления е, риболов не изхвърля големи количества поради е, самия характер на производството. Уловът не се разделя по видове. Обикновено уловът е на един единствен вид риба и изхвърлянията са в малки количества. Но така или иначе забраната се отнася до целия район на Балтийско море. Що се отнася до закритите участъци, те са факт. Те бяха създадени преди няколко години във връзка с регламента за ОДО. Тук се цели защита при изхвърлянето на хайвер, при калкана по научни становища не е необходимо да се преразглеждат нито участъците, нито сезона във връзка с изхвърлянето на хайвера. Казвам това, защото всяко преразглеждане на участъците ще доведе до промени на техническите мерки за Балтийско море и това естествено ще удължи оценката на предложението и няма да може да се прилага ефективно забрана. Повтарям още веднъж, тук става дума само за изменения на действащи разпоредби в регламента за ОДО, общия допустим улов, и нашето предложение не е да преразглеждаме мергите, а просто да се посочи е, кои са законовите изисквания и да ги поставим и в е, съответния регламент за техническите мерки. Благодаря. Благодаря. Докладчика иска ли да добави нещо? Не, виждам госпожа Родост. Благодаря. Много съм объркана, да ви призная. Разбира се, че а, наличностите се променят като количество. Беше казано току-що, че има свръх улов. След като има свръх улов, то ще трябва да има и нова научна оценка на ситуацията. Не можем да кажем, че просто трябва да отлагаме въпроса и да се примирим с това. Факт е, че има много високи количества прилов. Факт е също така, че поради този прилов намаляват наличностите на много от рибите. Смятам, че и страните от Прибалтийския регион ще трябва да помислят какво да правят в бъдеще. Тук се каза, че уловът на промишления риболов се използва изцяло се освоява. Не разбирам, защото има някои видове, които имат ограничения за риболов сезонни. Това ограничение не се ли отнася за промишлеността? Как се справя промишлеността с тези квоти? Много съм объркана, за това бих поискала по-точна информация. Е, uh, uh, Комисията когато говорих за изхвърляне, имах предвид изхвърляне на рибата зад борда на кораба, а за прилова а, на а, различни а, други видове при улова а, чрез промишлен риболов на определен вид, нямах предвид ситуацията, която вие обсъждате. Приловът е съвсем различен въпрос и трябва да се разглежда, когато се говори за техническите мерки. За да бъде по-целенасочен риболовът, да бъде насочен именно към вида, към който е предназначен и да няма прилов на а, други видове. Но оценката на техническите мерки изобщо не влиза в плановете на Европейската комисия – техническите е, мерко, е, мерки, приловът са все въпроси, които се отнасят до обща политика в областта на рибарството и когато а, е, се прави преглед на политиката, тогава и те ще се разгледат. За сега говорим за промяна а, в разпоредбите а, във връзка с общия допустим улов, а като цяло всички регламенти за техническите мерки ще бъдат обхванати от реформата на обща политика в областта на рибарството. Благодаря. Eh, благодаря на комисията, благодаря и на докладчика. На 29 септември ще бъде представен доклада. До 5 октомври ще бъде срокът за внасяне на предложения за изменения. С това преминаваме към точка 7 от дневния ред. Споразумение между ЕСА и Чили относно опазването запасите от риба, меч в югоисточната част на Тихия океан. Господин Галагър е докладчик. Известно е, че сме обсъждали вече темата на предишни заседания. Господин Гелагър го няма в момента, възпрепятстване и ме помоли аз да представя темата. Добре знаете, че тя ме интересува. Все пак ще се опитам да се съсредоточа само върху становището на господин Галагър. Ако имате допълнителни въпроси, разбира се, че с удоволствие ще им отговоря, защото тогава ще имам възможност да плувам в свой води но първо по доклада на господин Галагър. Знаете, че има търговски спор, който пък се съпътства и от екологичен конфликт. Още от 90-те години имаше такъв търговски спор спор а, между Европейския съюз и Чили за корабите с дълбоководни парагади. Нещата се контролират, а Чили не е страна по никаква конвенция и никога не са искали да бъдат член на международно организация в момента се опитват да се споразумеят с Австралия, но нищо повече не се случва. Има една испанска организация за риболов с дълбоководни парагади, която внесе жалба пред Европейската комисия във връзка с членове 5 и 11 на ГАД за това, че не могат да разтоварват улов в чилийски пристанища и че трансбордирането и разтоварването е проблем. Например, член 11 на ГАД предвижда мерки в връзка с вноса. Комисията е на мнение, че това са наистина категорични пречки за търговията. По този повод на времето бе е, внесена жалба пред е, Световната търговска организация. През 2001 година се стигна до известно сближаване между Чили и Европейския съюз с цел е, този клокочещ конфликт да бъде уреден. производството беше прекратено, не а, приключено, а временно прекратено, за да се даде време на Европейския съюз и на Чили да постигнат споразумение в вид на предварително договореност. През 2005 първа година се стигна до такова едно предварително споразумение, но то създаваше а, е, е, пречки, защото става дума все пак за риба меч, която а, е, от която има запаси не само в чилийски води. Всичко това се отнася и до пелагичния риболов. Именно забраната за разтоварване на брега е най-голямата пречка на всички европейски риболовни предприятия, които развиват дейност в тези води. Не само парагадите, корабите с парагади, а и корабите за пелагичен риболов страдаха от положението. Те смятаха, че чилийците нямат интерес да се постигне спогодба. погодба не просто не позволяват на техните пристанища да се разтоварва улов нито от а, парагадни кораби, нито от пелагични. Комисията проучи положението, показа добра воля и е крайно време да се стигне до окончателно споразумение през 2008 година още. Преговорите бяха доста напреднали, но се стигна до нещо, което до голяма степен се припокриваше с предварителното споразумение, което само по себе си не работеше. Така че отново се стигна до оплакване от страна на сектора пред комисията. страните Засегнатите страни твърдят, че отново положението е същото и е крайно време да се приложи международното право. Сега вече Чили показва добра воля, готовност да се придържа към международното законодателство и трябва да допусне разтоварване на своите пристанища. Има един много важен проблем тук, нещо, което откри докладчика в разговори през август с комисаря. Вероятно помните, че тогава комисията каза, а имам и писмено това становище, че производството никога не е било прекратявано, то е било временно спирано в международните организации. Докато на практика то не продължи, а комисарят каза буквално, че временното спиране е станало преди приемането на меморандума от страна на Европейския парламент. Разговарях с виш представител, например, на испанското правителство, който не знаеше такова нещо. А всичко това е, противоречи на този документ, писмен, който държа и съдържа обещания на комисията. Така че темата наистина кара кръвта ми да закипи. И господин Галагър отново казва в е, доклада си, че Чили отказва да приема условията отказва да приема разпоредбите на споразумението. А комисията по рибарство се чувства измамена, докладчикът също се чувства измамен от случващото се преди всичко в връзка с производството, което не е трябвало да бъде спирано. Това бяха думите на докладчика. Сега комисията има думата. Eh, Благодаря, госпожо председател. Сега ще е, се съсредоточа само върху доклада Галагър. Няма да се разпростирам върху други теми. Да, действително, има конфликт, а именно конфликт между Европейския съюз и Чили. Историята е доста стара, тече от 1998 година. Тогава беше внесена жалбата от 2001 година. Има предварително споразумение вследствие на което производството по жалбата беше временно прекратено. Продължи да има проблеми, Продължихме да ги обсъждаме. Нашата председателка добре описа проблемите, които възникваха през цялото това време. беше договорена и нова рамка за окончателно решение от 2008 година нататък. Но в момента ни интересува сегашното състояние на нещата, което е малко по-добро от предишното, като че ли нещата се подобряват, климатът се подобрява, все пак Чили е страна, с която имаме споразумение за асоцииране и не би било разумно да се показваме е, така недостатъчно готови за сътрудничество защото когато има споразумение за сътрудничество, е, за него предпоставката е проява на добра воля и от две страни. Така че трябва да се правят малки стъпки по пътя към създаването на система за контрол, приемлива за двете страни. Чили иска економическа рамка, Европейският съюз иска да осигури правата за риболов в международни води в Международното споразумение за митата и търговията има съответните разпоредби. Сега проблема е да съвместим всички тези неща. Важното е да се стигне до прилагане на сега съществуващата рамка и то точки 6 и 8 в нея. Там става дума за истински пробив в двустранните отношения, в това отношение. Методиката за локализиране на кораби също е изяснена вече двустранно. Държавата на флага Поставят се срокове за трансбордиране и за разтоварване, което трябва да става в рамките на 24 часа от влизането в пристанището. С, друга с други думи имаме ограничен срок. Посочват се и три конкретни е, пристанища за разтоварване. Повтарям, имаме споразумение за асоцииране с Чили. Обвързани сме, взаимно обвързани сме, така че трябва да действаме в дух на сътрудничество. А сега статуквото не е решение в момента. Не бива да се втвърдяваме в позицията си, трябва да се стремим към напредък, към развитие. Разбира се, че сегашното положение не бива да остане така, би било абсурдно то да остане. Трудно е производството да, да наречем производството категорично прекратено, но и нямам сериозна информация по този въпрос. Ако е така, единственото решение е прилагане на досегашните мерки. Ако става въпрос за специфичен вид риба, каквато е рибата меч, то не бива да намесваме други видове риби. трябва да предвидим конкретна мярка за конкретния вид. Сега, има известен проби в конфликта. Разбира се, че не са реши, решени всички проблеми от А до Я, но в досегашния дух на сътрудничество трябва да продължим да търсим решения, така че и двете страни да бъдат задоволени. Сега, имаме тази рамка, тя все пак е подобрение на досегашното състояние, не е вече, не представлява вече такъв твърд начин на действие, както до сега. Тъй, че това е нашата позиция. В мотивите на господин Галагър не виждам аргумент против това да се търси по-добро решение. Не виждам и предложение за по-добро решение. По-доброто решение би било предоговаряне на споразумението, което да бъде със съгласието на всички комисията. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожо председател, за това, че позволявате на комисията отново да вземе отношение към досието, по което вече сме вземали становище. Ще се огранича до три е, кратки коментара, за да не отежнявам излишно дискусията. Има елементи в доклада, как, с които сме съгласни, както вие припомнихте, госпожо председател. Тази предистория е трудна и тя е свързана с търговски спорове. Но днес не трябва да гледаме само назад, а и към бъдещето. За пръв път от години Чили предлага чрез тази двустранна спогодба поредица от ангажименти и гаранции. Мисля, че по-полезно е за европейците да се възползваме от това и да вървим напред. Виждаме, че в доклада на господин Галагър се казва, че добросъвестността на белги... на, на чилийците се поставя под въпрос. Не можем априори да избегнем всяка форма на а, ангажираност с Чили. Не можем само да се обосноваваме а, с а, трудни опит от миналото. Трябва да мислим преди всичко за бъдещето и на тази основа, която се предлага, да подобрим положението на европейците. Е, предложенията на Чили са свързани с конкретни ангажименти и всъщност Чили се отказва от е, това да въвежда едностранни мерки, да ги налага, като да кажа, минималния размер, има доста е, предимства за Европейския съюз. Защо да се отказваме от тях сега е трудно да се разбере. Може би не е идеално споразумението, но за съжаление, в днешния свят идеални споразумения международни не съществуват. Вторият коментар е свързан с информацията за Европейския парламент относно оттеглянето на делото пред Световната търговска организация. Европейския парламент беше пълноценно консултиран и пълноценно информиран. Защо има това недоразумение? Защо има а, такова неразбиране, защото е използван а, традиционния канал а, за свеждане на информация, свързана с Световната търговска организация. В комисията си има генерална дирекция търговия, в съвета си има собствени структури и за това може би този механизъм не е сработил добре в настоящия случай. Има доста малко дела все пак в Световната търговска организация, но механизма, който съществува е изцяло зачетен. Не е имало никаква воля от страна на Европейската комисия да не зачете ролята на Европейския парламент. Трето, искам да обърна внимание на нашата комисия, на вашата комисия, на интересите на европейците. Всъщност, господин Галагър казва, че не са удовлетворени европейските интереси, в частност тези на испанските рибари. Ние пък смятаме, че интересите а, са зачетени от тези ангажименти, които обсъждаме. Може би имаме разногласие, а, Информацията, с която разполагаме обаче, показва именно това. Можем да говорим допълнително, ако желаете, но нашата информация показва, че интересите са удовлетворени. Мисля, че европейските интереси и в частност испанските не трябва да бъдат а, в момента а, е, погребвани, не трябва да бъдат жертвани, е, като се отказва това, което предлага Чили, защото това ще ни постави в много по-слаба позиция в бъдеще. Или трябва да откажем е, под претекста, че подозираме чилийците в липса на искреност, и трябва да се запитаме защо след всички тези години на преговори с чилийците, все още храним съмнение и подозрение. Би трябвало да спрем. Защо, защо би трябвало да спрем всъщност? Защо ще имаме подозрение? По отношение на риболова, е, проблеми са на лице в Чили. Виждаме, е, че е, за рибата меч има стремеж за постигане на двустранно споразумение. За първи път Чили участва в една обща организация на риболова за е, този вид. Това са положителни сигнали. Положителна е насоката. Не всичко е решено, но мисля, че е в колективен интерес да продължим по пътя, по който сме тръгнали. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Ще се опитам да запазя спокойствие и да отговоря на поставените въпроси. Аз разбирам, че комисията, комисарите имат различни ресори, но ни беше заявено, че няма да бъде оттеглена жалбата от Световната търговска организация, докато няма съгласието на Европейския парламент. По други въпроси може и да не, нямаме правомощия да се произнесем, тук обаче имаме. И ако не поддържате контакти с отрасъла, с неговите представители, това не е наш проблем. Бяхме информирани, че няма да бъде оттеглена жалбата и през август стана ясно, че се е получило точно обратното. Подведени сме на 27 август. Аз разговарях с представители на бранша и те са изцяло несъгласни. Вие обаче продължавате да настоявате на своето. Разговаряла съм с хора а, от бранша, те ни казват друго. Сега на кого ще повярвате ваша работа? Но така или иначе нещо не е наред. И вие казвате или приемате, или забравяме. А какво да кажем за Чили? Чили наложи своето, когато се договаряше споразумението за асоцииране и правилата за происход. Това беше безпредседентно в историята на споразуменията за асоцииране, а аз имам дълга памет и дълъг опит в тях. Говорим за международно право. Международното право трябва да бъде зачитано. Поне аз така го разбирам. И споразумението от 2008 година не послужи за нищо. Именно поради позицията на а, Чили нищо не получи Испания или която и да е друга страна поради позицията на Чили. Много дълго време корабите изобщо не можеха да ползват чилийските пристанища. Това е факт. Чили няма да послуша никого. Чили иска едно да контролира всичко което става в териториалните им води, добре, но те искат да пренесат това и в международни води. Какво иска Чили? Аз мисля, че изобщо не става дума, че иска да опазва рибните запаси. Тук става дума за защита на а, собствени търговски интереси. И в многостранните организации много добре знаете защо те не искат да членуват. И какво ни остава тогава да направим? Ако бъде оттеглена жалбата, без да бъдем уведомени, вие ни казвате, че ако а, нямаме меморандума за разбирателство, изобщо пък а, няма да остане нищо, което да бъде правно основа на отношенията ни с Чили. Не е така. Има международно право. Защо трябва да приемаме на всяка цена а, едно споразумение, което тук ни се предлага? Искаме да бъде спазвано международното право от всички субекти на това право, в които влизат и държавите членки Европейския съюз и Чили. Чили много добре знае, че ако се приеме споразумението сегашния му вид, то няма да доведе до нищо. А, а сега вдига ръце а, е, комисията и се отказва. Мисля, че трябва да се водят преговори. Отново да се водят преговори. Сядаме на масата, разговаряме, за да бъдат отчетени всички гледни точки. Ето, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз имам какво да добавя във връзка с поразумението по отношение на два коментара, които бяха направени. Най-напред по отношение проекта на решение. Комисията възнамерява да оттегли производството и съгласен съм, комисията трябва да бъде ясна. Европейският парламент има своята роля. Не може делото да бъде просто оттеглено, без ние да знаем това. Второ. Всичко трябва да е ясно тук. Е, в отрасъла има голямо безпокойство от съществуващата ситуация, но нека бъдем наясно за следното – това неудовлетворение, това безпокойство не трябва да водят до по-нататъчни недоразумения. Трябва да се успокоим, за да стигнем до споразумение. Смятам, че този документ е стъпка в правилна посока, правилно развитие, основа за по-добро сътрудничество в бъдеще. Нуждаем се от повече взаимно доверие със своите партньори. Много проблеми са решени, има други, които трябва да бъдат решените първа, но трябва да продължим диалога. Смятам, че за момента правим стъпка в правилна посока. Добре. Непрекъснато научаваме нови неща, които ни пречат на работата, господин Преседо, и които ни заблуждават. Защото нищо не трябва да остава неизказано, неизразено. Европейският парламент наистина в случая е воден за носа. Погледнете нещата от международно правна гледна точка. Ние нямаме право да участваме като наблюдатели няма никаква прозрачност. Няма прозрачност. Какъв е проблема да участваме като наблюдатели? Това е прозрачно. Говорим си едно или друго, но комисията в случая ни води за носа. Някой ми казва, че съм лъжкиня и че е, са ни позволявали да ползваме пристанищата им. Това не е вярно. Ние нямахме право да използваме пристанищата им. Много добре знам какво казвам и много добре знам какво са ми казвали хората на мен. Е, не знам кой откъде черпи информацията си, но но аз доста добре говоря и испански и всички, които са се свързали с мен и са говорили с мен на испански, е, са знаели какво говорят. Госпожа Родост. Искам да ви подкрепя, госпожо председател. аз намирам положението за доста странно. Още повече, че изобщо не си спомням някой да ни е информирал. Може би това е станало през вакансията, но както комисията знае, е, в този период почти няма връзка с нас. Преди това не съм имала никаква информация за това. Отново питам комисията дали не е в състояние да ни изпрати повторно информацията, за която твърди, че ни е била вече изпращана. По датата ще се разбере кога е поступила информацията. В това отношение подкрепям председателката, няма да подкрепя всичко това и то ще го направя по е, собствена инициатива. Не съм работила с, говорила с работната група по този въпрос. Но Проблемът е голям не само за испанските рибари, онези, които ловят и скумрия, и пелагични видове. Ако не ги привлечем, можем да правим каквато си искаме политика, без да постигаме никакви резултати. И точно това става ясно в доклада. Споразуменията, които са постигнати в момента, с нищо не помагат на испанските риболовци и на а, предприятията, които се занимават с улов на скумрия. Като погледна към миналото, да, а, винаги съм за подкрепянето и на най-малкия прогрес, но смятам, че сега ситуацията е изключително сложна и лично аз няма да се съглася с това. Мисля, че това е въпрос, който е изключително актуален, изключително щекотлив и деликатен. Може би ще трябва малко да успокоим страстите, да успокоим страстите и да помисли трезво по въпроса. Разбира се, че не бива да се съгласяваме с урязване и на нашите правомощия. Очевидно, че има информация, която не е достигнала до нас или пък информация, която се изнася тук, а не е било обърнато внимание, когато е трябвало. Затова предлагам да свикаме специално заседание на нашата комисия, където комисията да се яви и да ни даде разяснения по всички тези въпроси. Не само в връзка с политиката на рибарство, по рибарството, но и с търговската политика. Защото отново става ясно, че има недостиг на координация между риболовния сектор и търговията това, че договарянето трябва да започне от начало е деликатен момент, но съм напълно съгласна, че нещата трябва да се преосмислят. Може би трябва да се приеме допълнителна клауза за решаване на а, проблема. А и ние самите трябва да си напишем домашното. Първото е да получим съответното а, обяснение от комисията във връзка с нейното поведение. Председателката, сега говоря от името на господин Галагър. Искам да ви осведомя, че това лято, когато знаех, че е, става всичко това, не се обадих на господин Галаган и не го подложих на натиск. Напротив, той на мен се обади и ми каза, че е много ядосан по този въпрос, защото му разправили лъжи. Така се изрази. Господин Галагър каза, че не подкрепя продължаването на преговорите. Той предпочита да приключим тази тема, просто да поставим срок за внасяне на предложения. Защото в противен случай ще можем да гласуваме само за или против. На мен ми е все едно. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Аз също се нуждая от повече информация може би е, трябва да имаме повече така информация от комисията. Ще бъде много полезно да се направи това, което беше предложено, да се е, организира такава среща допълнителна с комисията за получаване на повече информация. El 29 de septiembre, en cualquier caso, estaba previsto votarse, pero también se puede debatir previamente, porque... Гласуването беше предвидено 29 в момента това, което можем да направим е да подкрепим или не становището на докладчика. Самото гласуване не е толкова решаващо. Ако всички смятате, че трябва да гласуваме по това становище, нека да си гласуваме на 29 тази тема не бива да бъде тема, която да ни занимава хиляда години, колкото и да е важна. Това, което обаче ме дразни е, че комисията много добре знае какви предложения ще внесем, а не проявява желание да реши проблемите, които ще бъдат свързани с тези предложения. Процесът буксува Просто Чили остава, успява да се налага в областта на политиката на риба, за рибар, в областта на рибарството. Няма да се, не бива да се примеряваме. Да, чилийците са много очарователни, но когато става дума за а, минно дело и риболов, се втвърдяват. Добре, нека да отложим тази точка, защото докладчика го няма. Или какво да направим? Казах ви, можем да оставим гласуване за 29, когато ще подкрепим или не това становище. Докладчикът просто не желая да поставяме срок за предложения и изменения. Иска просто да го подкрепим или не. Нека да не протакаме темата. Извинете, не ви видях. Не ви видях, извинявайте. Просто господин Галагър го няма. Господин Галагър е малко по-настъпателен, може би, от мен в това отношение. Докладът на госпожа Билбоя Това са две теми, които, по които се работи още от преди да влезе в сила Лисабонския договор. Става въпрос за съвсем различни теми, но и по двете няма развитие, няма движение. Миналия път се разбрахме да удължим срока, за да може да се продължи курса, да продължи диалога, за да може след това да се стигне до гласуване в Комисията по рибарство. Има различни варианти за развитие на нещата, включително и внасяне в пленарна зала – за сега становищата са различни. Значи, вие сте госпожа Билбао, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички присъстващи, представители на различни институции. Поздравяваме преводачите. Малко изненадващо за мен беше да видя тази точка в днешния дневен ред, защото през юли беше предишното заседание на нашата комисия. Направихме равносметка на е, всичко направено. Липсата на прозрачност беше отбелязана вече във връзка и с предишната точка от дневния ред. Но а, е, липсата на правни основания проличава и тук. На предишното заседание на комисията през юли взехме решение с оглед на това, че няма позиция на съвета, да изчакаме до септември и да видим дали тогава можем да проведем разисквания, евентуално преговори с новото председателство. Като имахме предвид е, ориентировъчното гласуване е, в парламентарната комисия. Много странно е този въпрос сега да фигурира е, в дневния ред, при положение, че съвета беше в отпуска, нямаме никаква а, позиция от а, а, тяхна страна, която да посочва какви евентуално ще бъдат промените, а, за да можем да вземем решение. За това, като не знаем каква е позицията на съвета по правните основания, след като изслушахме председателството не ни е съвсем е, ясно какво ще се получи при ориентировъчното гласуване. Е, водихме разговори с Испанското председателство или поне останах с такова впечатление от предишното заседание на нашата комисия. Председателството проявява доста голяма несигурност как да процедира – по тази тема. Затова предлагам да я отложим до следващото заседание на, дневния, е, на парламентарната комисия и успоредно да работим по плановете за е, Сафрида и за Хамсията. Председателката. Да, на предишното заседание наистина се договорихме да пренесем точката от дневния ред за сегашното заседание. Мога да прослушам записа, това със сигурност беше казано. За това е, е включено в дневния ред. Нямам нищо против за пореден път да отложим тази точка. Вие сте е, докладчици, докладчици в сянка и вие ще определите е, ритъма на работата можете да ни дадете предложения за решение пред парламентарната комисия. Няма решение на съвета, няма наше решение. Някоя от институциите трябва да вземе решение да действа, за да се стигне до първо четене. Не зная кое е най-доброто решение и затова се обръщам към вас – докладчиците, да работите заедно с докладчиците в сянка и координаторите, за да намерим някакво решение. Две години да седим и да чакаме позиция на съвета ли и да ги обвиняваме, че те не правят нищо, затова и ние не правим нищо. В края на краищата наша отговорност е да се вземат решения в ресора ни. Госпожа Билбао. Напълно съм съгласна с вас, госпожо председател. знаем, че вече се поускорява работата по доклада и се работи сравнително бързо до някъде, след което се стигна до задънена улица, поради това, че нямаме позиция на съвета. И сега, в последната минута, при тристранните разговори беше взето решение във връзка а, с парализата, която се постигна в позициите между а, френското и испанското правителства. Това, което аз искам е, разбира се, да продължим а, разговорите. Боя се обаче, че Белгийското председателство няма ясно кристализирала позиция – и като имаме предвид е, индикативното гласуване е, в парламентарната е, комисия, можем да видим как ще вървим от там нататък, когато се договорят докладчиците и докладчиците в сянка. Когато се изяснят правните основания, аз разбира се, убедено ще пристъпя към преговори. Първата а, тристранна среща беше а, преведена, а, проведена но испанското и френското правителства парализираха по-нататъчните действия. Нямам нищо против да насрочим среща с докладчиците в сянка, за да ускорим темповете на работа. Това няма да бъде безотговорно, това няма да бъде бягане от а, отговорност да се взема решение, но същевременно трябва да ни е ясно какви са обективните пречки. Благодаря. Само искам да ви припомня следното. На предишното заседание на парламентарната комисия беше обсъден проблема с правните основания. Беше посочено и, че Европейската комисия не изпълнява част от изискванията, които ние поставихме на вниманието им. 30 август е днес. Можем да прослушаме, разбира се, записите от юлското ни заседание. Мисля, че е, там беше казано да изчакаме до септември или средата на септември, за да се оформи позиция по правните основания – това се отнася до тази тема и до целия кръг теми, свързани с правомощията. Госпожо Фрага, е, е госпожа Фрага, едно е ясно. Тук има протакане. Това не значи, че ние няма да изпълним задълженията си. Ще работим по процедурата – ако ще и е без съвета и комисията. Пък и нека да бъдем справедливи. И ние не сме разгледали на първо четене това предложение и ние протакаме. Поне при нас да мине на първо четене, ние да сме си свършили работата. Това е решението, което трябва да вземем. И то а, се отнася и до Саврида. Иначе ще седим и ще чакаме нещо да се случи. Ако другите институции не искат да си свършат работата, това не значи, че и ние имаме извинения да не вършим нищо. Ние имаме своите отговорности и трябва да ги изпълняваме. Тогава, след като си изпълним задълженията, тогава ще кажем, е вече топката е в полето на съвета. Те трябва да свършат също своята работа. Нека съветът да обсъди правните основания. Затова се обръщам към вас и към господин Галагър. Разговаряйте с координаторите и с докладчиците в сянка по вашите доклади, за да се види какво може да се направи. Ако съветът продължи да протака, тогава поне ние да си свършим работата и да мине в парламента първото четене. Иска ми се да определим срокове, за да си свършим работата както трябва. С пълно уважение към докладчиците и докладчиците в сянка се обръщам с призив да предложат най-добрата альтернатива. Много бих се е, радвала да е, дам думата на представителите на съвета, но едва ли ще кажат нещо. Ако искате, кажете нещо. Да, поне да изясните каква е гледната точка на съвета. Благодаря, госпожо председател. Нямах намерение да се изказвам днес. Затова страхувам се, че сте права. Няма да кажа кой знае какво. Съгласен съм с госпожа Билбао. Това лято не бе постигнат голям напредък, защото не е имало заседания. Продължаваме да работим по въпроса. Всички знаят каква, как, къде са проблемите, знаят за какво говорим. Надяваме се, че ще бъдем в състояние да ви дадем позиция от страна на съвета скоро. Днес не мога да кажа нищо повече, наистина. Eh, Това, мисля, е само потвърждение на моите думи. Не обвинявам председателството. Но въпросът виси отдавна. Зная, че вината не е на белгийското председателство. Естествено, вие трябва да полагате усилия за намиране на решение. Сега, е, бих искала докладчиците и контрадокладчиците да се съберат и да ни предложат процедура, която да следваме. В крайна сметка обаче ще трябва да вземем решение. Така, стигаме до доклада на господин Галагер а сега обаче се чувствам доста спокойна след проблематиката с Чили. Ще дадем думата на госпожа Доц, която да ни запознае с въпроса, за който говори в началото на заседанието. Благодаря, госпожо председател. На телевизионните си екрани може би всички сме видели през лятото Какви са проблемите или поне някои от проблемите, свързани е, с запасите на скумрия? Няма да изброявам в момента тези проблеми, но искам да запозная комисията с някои от основните моменти, важните моменти. В северо-западна Европа, включително Норвегия, през миналото десетилетие е пелагичния отрасъл положи много усилия за управление на запасите на скумрия, така че те да станат устойчиви съгласно международните стандарти за акредитация. Известно време, няколко години има споразумение, съгласно което се извършва управлението и това управление от ИСЕС се смята за подчинено на принципите на предпазливост. Но през 2010 година в Исландия риболовът ще бъде до края на годината свободен за всички и няма да има надежно управление на запасите. Всички знаем, че през юни започнаха преговори в Лондон това беше преди лятната вакансия на 7 юли. Аз заедно с други депутати от Великобритания и всички ръководители на риболовния отрасъл в Великобритания се срещнахме с комисарят Даманаки във връзка с този въпрос. Бяхме така приятно изненадани от нейната категорична подкрепа по въпроса. Доколкото знам, комисарят се е срещнал с компетентния министър и може би ще има автономна квота от 85 000 тона. Тази квота, заедно с квотата за Исландия, ще възлиза на общо 35% от общия допустим улов, както е съгласуван той в международен план. Става дума за общата квота на Фериорските острови и на Исландия. Значи искам да поставя този въпрос за Фариорските острови и за Исландия. Някак си много едностранно декларират такава висока квота. В момента в техните води има необичайно голямо количество скумрия и те изтъкват това като обосновка. Знаем, че е, скумрията се движи много, стереотипите е, обаче се променят е, за дълги години. И временните промени не трябва да се използват като извинение за свръхулов и за увеличаване на квотите на улов за някои държави. Нашите пелагични рибари се опитаха да предотвратят през последните години свръхулова. Норвегия реагира на съобщенията за увеличената квота, като забрани достъпа на плавателни съдове от Исландия до част от водите доколкото липсва политика, трябва да похваля шотландските рибари, които се противопоставиха на свалянето на брега на улов от скумрия от страна на исландските съдове и от страна на съдове от Фериорските острови. Преди години за синия меджит Исландия получи надута квота и това Извинете, казва председателката. Извинете, госпожо Доц, за това, че ви прекъсвам, обаче заседанието ни приключва в 6.30 и искам да дам думата на комисията, за да ни каже какво става и как ще бъде взето решението. Само 5 минути е, остават, за това ви моля да приключвате. Благодаря ви, почти е, изчерпвам въпроса. Искам да припомня на парламентарната комисия, че в момента Исландия води преговори за присъединяване към Европейския съюз. Най-сетне бих искала да замоля парламентарната комисия да е, отбележи, че ние подкрепяме комисията Даманаки за категори... комисаря Даманаки за категоричната и позиция по въпроса и е, бих искала комисията да обмисли подходящи мерки и санкции за Фериорските острови и е, за Исландия, като тези санкции бъдат координирани с Норвегия. Трябва да предупредим Исландия, че преговорите за присъединяване могат да бъдат поставени под заплаха, ако държавата не спазва международните договорености. И най-сетне искам да ви обърна внимание на нещо, за което ми каза заместник председателя Стивенсън. В Ериорските острови следващата седмица по този въпрос именно ще се състои конференция. Иронично, тази конференция ще бъде посветена на управленските аспекти, свързани е, с този запас. Би трябвало комисията да изпрати една малка стегната делегация на конференцията. Е, разбирам, че Европейската комисия ще бъде представена, някои държави членки ще бъдат представени. Благодаря ви за това, че се съгласихте да ме изслушате по въпроса в комисията. Е, този въпрос е много важен за е, риболовните стопанства в северо-западната част на Европа. Me gustaría preguntarle al señor Thompson justamente esta propuesta que, que viene de la señora... Ще дам думата на госпожа Томпсън, но най-напред искам да ви помоля. По отношение предложението на господин Додс и господин Стивенсън, можем ли да изпратим един човек от нашата комисия така че а, е, той да се включи в делегацията за конференцията, която ще бъде проведена на Фериорските острови. Предлагам ви, в зависимост от това, което ще каже госпожа Томпсън, е, господин Стивенсън, който е първи заместник председател и е шотландец, е, да ни представлява на тази конференция, която ще бъде през септември. Да, сега госпожа Томпсън. Thank you, Madam Chairman. Um, благодаря, госпожо председател. Както съвсем основателно казвате, проблемът е много сериозен във връзка с управлението на скумрията в северо-западната част на Атлантическия океан. Трябва също така да подчертая много енергичната позиция на комисаря по отношение на всички заинтересовани страни. Според нас е много отговорна позицията спрямо всички, включително и Фариорските острови, през август комисарят излезе с декларация, тя писа и лично писмо до ресорния министр по въпроса в Фериорските острови. Разговаряхме с представители на бранша, за да се види какви мерки могат да се вземат спрямо Фериорските острови и евентуално Исландия, но категорично по-актуален е въпрос с Фериорските острови и наистина въпросът е спешен. Комисията възнамерява да проведе среща с представители на Фериорските острови края на следващата седмица. За сега, доколкото ми е известно, представителите на Фериорските острови ще участват в конференцията, за която ни информира госпожа Доц. Искаме към края на седмицата да проведем среща с представителите на Фериорските острови с оглед на датите на конференцията. В комисията ще уточним позицията в конференцията. Така или иначе, всеки, който се интересува от темата, е добре дошъл участник. Европейската комисия ще продължи да работи много активно по а, темата и очакваме удовлетворителен резултат за всички заинтересовани страни, не само общността и Норвегия, но и Фериорските острови и Исландия. Също така ми се иска резултата да е удовлетворителен и за пелагичните рибари. Високо ценя подкрепата, която получаваме от парламентарната комисия, от членовете на Европейския парламент и ще продължим да работим за постигане в максимално кратки срокове на най-доброто решение. Благодаря. Благодаря, господин Томпсън. Благодаря на всички за участието ви в днешното заседание. Ще предприемем необходимите мерки, така че господин Стивенсън от наше име да участва в конференцията и оттам да получи максимално полезна информация. Благодаря. На 29 септември е следващото ни заседание. Обявявам заседанието за закрито.